разходи. Аз гласувах предив бюджета, защото той предвижда нарастване на разходите на Европейския съюз с 6,8%. Такова голямо увеличение на бюджетните разходи на Европейския съюз е немислимо и проявява липса на чувствителност във всеки случай. Подобно решение ще отчужди гласоподавателите и в Великобритания, и навсякъде в Европейския съюз. Откъде на къде Европейския съюз ще харчи повече пари, когато държавните служби на държавите членки са принудени да съкръщават разходите? Да вземем Гърция, Ирландия, Испания, във време на тежки бюджетни ограничения, връх на лицемерието е Европейският съюз да иска повече. Аз и цяло подкрепям усилията на Дейвид Камерън за замразяване на разходите на Европейския съюз. Дейвид Камерън далеч по-близо следи настроенията на гражданите от повечето събрали се тук депутати. Благодаря. Джордж Лайен има думата. Май го няма, госпожа Заники. Благодаря, господин председател. Политиката на бюджетни ограничения, която се налага, за да преодолеем кризата, уви не дава поводи за надежда. Само чрез по-целенасочени капиталовложения, чрез европейски бюджет, който да влага средства в растежа и заетостта, бихме могли наистина да подобрим положението на европейските граждани. Ето защо аз гласувах за. Добре, госпожа Яна Кодакис. Благодаря, господин председател. Дълг на членовете на парламента е да представят интересите на своите избиратели. Доверието в Европейския съюз никога не е било така ниско. Според Евростат, по-малко от една трета от европейците гледат с добро око на Европейския съюз. У нас на Европейския съюз се гледа като на прахосническа организация, лишена от чувство за реалност. За да възстановим доверието на гражданите, трябва да овладеем прекомерните разходи. 7% нарастване на бюджета, за което настоява Европейската комисия и което само налива масло в огъня на инфлацията, е оскърбление – за моите гласоподаватели. Онова, което парламентът предлага, е именно 3% е далеч по-приемливо. Защо парламентът гласува за нереалистичните искания на Европейската комисия? Вероятно, защото комисията така или иначе ще ги похарчи. Комисията наскоро поиска 10 милиардно увеличение на бюджета си за тази 2012 година. Това е оскърбление. Това е нечувано. И ние сме длъжни да отправим категорично послание към комисията, че тя не може повече да прахосва трудно спечелените пари на гражданите. следващото обяснение на, вота. на вота. Благодаря, господин председател. Благодаря на нашите докладчици за отличната им работа по е, доклада за бюджета за 2013 година. Е, особено държа на потвърдения ангажимент е, в подкрепа на програмата Еразъм. Повече от 2,5 милиона европейски граждани се ползват от програмата по, по линията на, на, на трудовата и академичната мобилност. Добре е, че не приехме исканото от съвета съкръщение. Еразъм трябва не само да бъде съхранена, но и да стане все по-ефикасна. В името на европейската младеж, младежите не бива да плащат цената на кризата. Още повече, когато Безработицата, младежката безработица е, расте неимоверно и възлиза на около 25% средно за Европа. Господин Антониоци. Благодаря, господин е, председател. Аз е, дължа лична благодарност на господин Лавия за отличната работа по доклада за е, следващия бюджет. Задачата беше тежка и независимо от е, непрекъснатите настойчиви искания за съкръщаване на бюджетните разходи на Европейския съюз, независимо от кризата, докладът Лавия Вон гарантира приемственост на европейската политика. И многозначително е, според мен, е, че е, докладчиците е, дадоха отпор на опитите да се забави екологичната политика, между другото, на Европейски съюз. Благодаря, господин Танък. Не, господин Георлинг, мисля, на мен ли давате думата, господин председател? Добре. Неприемливо е по време на безпредседентни бюджетни ограничения навсякъде в Европа Европейският съюз да увеличава нарастване на бюджета си с 3%, т.е. нарастване в реално изражение, а пък парламентът предлага два пъти повече, 6%. Когато европейските държави членки едва овладяват собствените си бюджетни разходи, е, правителството на Великобритания е, възнамерява да осъществи бюджетни съкрещения на стойност 83 милиарда, всяко ведомство в Великобритания ще трябва да се затегне коланите с 19%, подобно поведение тук наистина е лишено от чувство за реалност, от чувствителност към тежненията на европейските граждани. Европейският съюз е, е едно луксозно упражнение, наистина, но ако Европейският съюз желая да запази доверието на европейските граждани, трябва да затегне колана, както всички останали. Благодаря. Петър Як има думата. Благодаря, господин председател. Аз благодаря на докладчиците, които според мен намериха един добър компромис. Бюджетът за 2013 година е обект на, на сериозно обществено внимание, а, и понеже 2013 е последната година от 7 годишния финансов планов период. Е, ние си даваме сметка за това, че е, средствата не достигат, от друга страна не се освоява в достатъчна степен. Е, някои държави членки фактически си върнаха средствата, които бяха допринесли за европейския бюджет. Сега настояват естествено за бюджетни съкръщения, И ние трябва да даваме отпор на, на, на, на подобни опити, обаче, имайки предвид, че разходите на Европейския съюз са разходи в името на растежа и заетостта. Благодаря, господин Била. Благодаря. Отбелязана беше необходимостта от разходи за персонала. Бюджета не би трябвало да надвишава 10% от разходите за персонала. Трябва да поддържаме устойчиви растеж, за да може гражданите да решат проблемите и на интернет е, тук е, има и добри решения за извънсъдебни решавания на спорове в подкрепа на единия пазар. Гласувах против доклада, защото смятам, че е, различните проблеми реша... трябва да получат различни въпроси. Господин Месер Шмидт, благодаря господин председател. Не смятам, че има нещо по-ясно от е, картината, която се получи, когато приемахме бюджета. Е, всички държави членки трябва да намаляват разходите си, независимо от е, това, че Сметната палата още 16 години, в продължение 16 години не одобрява начина по който ние изразходваме средства и по който управляваме бюджета. Независимо от това, голяма част от Европейския парламент просто не само гласува за инфлационно увеличаване, а гласува за увеличаване с над 7%. И аз се надявам, че списъка на всички гласували ще бъде качен на дискусионните форуми, за да може да се види е, всички какво, кой как е гласувал. Госпожа Басеско, благодаря господин председател. Аз гласувах за доклада, тъй като финансовата криза продължава да засяга Европа и държавите членки все още прилагат мерки за съкръщаване на бюджета. Повече от всякога сега парламентът трябва да действа отговорно, трябва да отчете фискалната политика на държавите членки, когато одобрява бюджета и обществените разходи на Европейския съюз трябва да се разглеждат последователно. Европейския парламент трябва да установи приоритетите, да намали разходите, ако това е необходимо. Смятам, че бюджетът е важен инструмент за повишаване на растежа и сплутаността в Европа. Също така смятам, че трябва да се съсредоточим повече върху иновациите, конкурентоспособността и да насърчим положителните промени. Основен приоритет за Румъния е да се осигури финансиране на... По, и сега господин Дева има думата в микрофон, моля. Господин председател, не смятам, че е премливо за Европейския съюз да иска 7% увеличение, когато моите съграждани в моя избирателен район в Юго-Источна Англия трябва да затягат коланите. След мъдрата реч на председателя на Европейската комисия, който обвинява националните парламенти, националните правителства за кашата, в която се намират, реформираме, а не Европейския парламент и Европейската комисия. Но той забравя, че когато беше създадена европейс... еврозоната, Европейската комисия трябваше да следи разходите в държавите членки. И 3 граница на дефицита беше нарушавана из целия Европейския съюз и Европейската комисия нищо не направи. 3%, 60%, които бяха създадени в, в, при създаването на Европейската комисия, не се спазват и това е вина на комисията. Господин. Всъщност, вие говорихте вече и по а, тази тема. Имате една минута това е по междиния доклад Бърге Калфин. Благодаря, господин председател. В този доклад аз гласувах с групата си, с изключение на три гласувания, които бяха свързани с международното развитие, защото аз не смятам, че би трябвало, макар че ние изпитваме трудности, не би трябвало да наказваме онези, които са в такова тежко положение, че качеството и стандарта на живота, на който ние се радваме в Европа, е лукс в сравнение с начина по който те живеят. И за това програмите за бедност и другите програми означават, че а, аз трябваше да гласувам различно от групата си, защото ние трябва да свържем нашето благосъстояние с благосъстоянието на други, които живеят тежко и в условия, които не са така добри, като условията, в които ние живеем. Председателя, благодаря госпожа Заники. Благодаря, господин председател. В настоящия социално-економически контекст, в който се вписва програмата 2000 2014-2020 година създава сериозни проблеми. Държавите членки се опитват да приспособят националните си бюджети и се стремят да увеличат доходите си. И в този контекст Европейския съюз се възприема като едно начинание, което увеличава данъчното бреме за гражданите. За да излезем от кризата и да осигурим по-светло бъдеще на младите европейци, трябва да се съсредоточим върху целенасочените инвестиции в сектора на научно-изследователската дейност и развитието. Благодаря ви, госпожа Яна Кодакис има думата. Благодаря ви. По-рано този месец Маргарет Тачер отбеляза своят 87 87-ми рожден ден и съм убедена, че целият Европейски парламент и поздравява най-сърдечно. Госпожа Тачер се бори за изключението за Великобритания и когато успя да постигне равнище от 66%, тя каза, да, разбира се, бихме искали 100%, но трябва да останем благоразумни партньори. И Обединеното кралство продължава да бъде благоразумен партньор. Но предложението в настоящия доклад да се премахнат изключението за Обединеното кралство е напълно неприемливо. Девид Камерън иска да насочи преговорите в добра за посока за Европейския съюз и за Обединеното кралство. Ето защо ние настояваме за замразяване на разходите на Европейския съюз и това е по по-грозмен подход. Не знам как може комисията да продължава да иска увеличаване на бюджета на Европейския съюз, като едновременно с това налага мерки за бюджетна дисциплина на държавите членки. Аз лично съм наясно, че може да се съкрати всеки един бюджет. Нашите граждани заслужават тези бюджетни съкръщения и комисията трябва да се вслуша в техните искания. Благодаря ви. Госпожа Анджелили. Благодаря ви, господин председател. Вярно е, че сме в период на криза и държавите членки искат намаляване на техният принос към бюджета на Европейския съюз. Затова ние трябва да се стремим да изразходваме по-ефикасно средствата, насочвайки ги към инвестициите, обучението и развитието и чрез намаляване на прехосничеството. Става въпрос за конкретни бюджетни съкръщения – и това е подходът, който някои държави членки предпочитат пред други. Изключението за Обединеното кралство е напълно неприемливо да представлява близо 97 милиарда евро. Невъзможно е държави като моята страна, като Италия, да продължават да са нетни внасящи в бюджета и едновременно с това да продължават да, да съществуват подобни изключения, датиращи от миналото. трябва да се намалят несъществените разходи, Европейския парламент трябва незабавно да отправи ясно послание, че трябва да се намери бързо решение относно от седалище на парламента. Благодаря ви, думата има госпожа Форд. Благодаря ви. Новата МФР ще определи рамката за едните 7 години за бюджет на Европейския съюз и в много подходящо време. Всички държави членки съкръщават националното си, е, националните си разходи и разходите на местно равнище. Европейския съюз трябва да спазва същия подход. Разполагаме с ограничени средства и всяко евро, всяка лига стерлинга, всяка крона, дори всяка злота трябва да се насочи към конкретни проекти. В моят избирателен регион има програми насочени за подобряване на инфраструктурата и научно-следователските проекти, но реалността е, че много често има прахосничество и че много често подобни програми биха били по-добре финансирани с национални или местни средства. Така че е жизненно важно да намалим излишните разходи, като започнем с намиране на единно седалище за Европейския парламент, защото е невъзможно да имаме ни критерии за работещите в европейските институции и други критерии за работещите на местно равнище. Трябва да инвестираме в областите, които увеличават добавната стойност на Европейския съюз на европейско равнище, като например в отличните постижения в академ... на академично равнище. Благодаря ви, думата има господин Антоциони. Благодаря ви. Преговорите относно новата МФР се провеждат наистина в особено труден економически и социален контекст. И с нещастие установявам, установявам, че гражданите възприемат Европа като един организъм, който засилва натиска върху обществените финанси, вместо да принася излизането от кризата. Този факт се спеснява с факта, че бюджета на Европейския съюз се разминава с бюджетите на, на държавите членки. Ако това се дължи на увеличаването на правомощия на Европейския съюз и от договорът от Лисабон, аз гласувах в подкрепа на този доклад, защото е важно да се намери между институционално споразумение да изпратим ясно послание за европейските граждани. Благодаря ви, думата има госпожа Костело. Благодаря, господин председател. Многогодишният бюджет на Европейския съюз трябва да отговаря на своето предназначение. Без съответния бюджет, не бихме могли да провеждаме политиката и да се стремим към осъществяването на стратегията 2020. Е, бюджетът е сред най-ефикасните инструменти за осигуряването на растеж и заетост в Европа. Онези, които настояват за бюджетни съкръщения, трябва да кажат коя политика биха пожертвали. Е, социалният фонд особено е нещо, на което аз държа имайки предвид широко разпространената безработица сред младежите днес. Аз приветствам решението на ирландското правителство да осъществява програмата за младежки гаранции за заетост с помощта на европейския бюджет. И най-сетне Европейският съюз трябва да постигне ново споразумение за собствените си приходоисточници и да помисли за данък върху финансовите транзакции. Господин Танек, Приветствам Република Кипър за това, че в качеството си на ротационен председател на Европейския съюз така умело води преговорите по е, многогодишния финансов план на Съюз. Кипърците, както и британците, добре си дават сметка за това колко струват парите е, в Европа, е, за това, че те трябва да бъдат разходвани разумно в интерес на заетостта и растежа. Британският министр-председател обаче Дейвид Камерън ясно заявява, че по време на бюджетни ограничения е немислимо Европейският съюз да увеличава бюджета си в реално изражение и да се настоява за намаляване на британската отстъпка от вноска в съюз. Е, Великобритания възнамерява да отстоява своите интереси, ако е необходимо да наложи своето вето. А инак има откъде да се намерят пари. Е, добро начало би било поставено с закриването на е, този парламент тук в Страсбург, с прекратяването на неговите заседания е, в Страсбург. По-настоящем британските граждани смятат, че Европейския съюз харчи твърде много пари за ненужни цели. Благодаря, госпожа Маковей. През последно време всички знаем, националните бюджети е, е, бяха поставени в тежко положение. От това пострада економическото състояние на европейските държави членки. Крайно време е Европейския съюз да подреди собствения си финансов е, дом. Е, и аз е, смятам, че многогодишната бюджетна рамка ще даде възможност именно за това, като между другото стимулира и националните законодатели да помислят за балансиране на националните бюджети. <clears throat> Благодаря, господин Яр. Благодаря, господин председател. Аз апелирам към държавите членки да се отнасят лоялно една към друга, да не мерят с двоен аршин, един за Брюксел и един за у дома, в Брюксел да настояват за действие, за програми, за економическо стимулиране и нововведения, т.е. за нови и нови разходи на европейския бюджет, а у дома е, да подкарват е, другата песен, да настояват за бюджетни ограничения на Съюза. Ако по-малко се дава на Европейския съюз, по-малко ще се получи от, нея, от, от него. А, така че, нека да бъдем коректни, е, да се опитаме да се справим с тежкото бюджетно положение от дома, а от друга страна, да направим така, че Европейският съюз да получи парите, от които се нуждае в интерес на държавите членки, в интерес на техни економически растеж и благосъстояние. Благодаря, господин Била. Благодаря, господин председател. През текущия програмен период е, бюджетни средства на Европейския съюз се освояват и от нови държави членки, в това число е, Полша. И сега можем уверено да кажем, че освояването на европейските средства разкрива нови възможности пред новите държави членки, пред Полша, поставя ги в равноправно положение е, по отношение на останалите. Аз смятам, при това, че инициативите по, единния, е, по, по акта за единния пазар трябва да бъдат приоритет за нас. За това са необходими средства. Е, трябва да финансираме достъпа на малките и средни предприятия до общоевропейския пазар, да насърчаваме предприемаческата активност. Оптимизирането на единния пазар пък се нуждае от необходимата защита на потребителите. Ето защо трябва да се финансира и тази политика. Тя все още изпитва финансови затруднения. Благодаря, госпожа Манеско. Господин председател, аз гласувах за междинния е, доклад по многогодишната финансова рамка 2014-2020 година, тъй като в доклада се настоява за един солиден, устойчив, балансиран бюджет, гарантиращ економическа растеж и заетост при висок жизнен стандарт и социална сигурност за европейските граждани. Европейският бюджет и в частност частта му за кохезионната политика е важен инструмент в ръцете на държавите членки, именно за преодоляването на днешната економическа криза и постигането на целите заложени в стратегията С 2020. За да бъде Европа по-конкурентно способна, по-устойчива и по-приобщаваща за всички свои граждани, се нуждаем от финансиране на кохезионната политика на Съюза в размер не по-малък от приятия за сегашния програмен период. И освен това, различните економически е, критерии е, би трябвало да бъдат облегчени, за да не се санкционират ощетени економически региони по линия на кохезионната политика. Благодаря. Господин Малдър. Три коментара искам да направя относно многогодишната финансова рамка. Първо, сумите трябва да бъдат по-намалени. Европейският е, съюз би следвал да се придържа към основните си правомощия. Председателят на Европейския парламент Шулц направи много добро предложение миналата седмица в холандската преса, макар и аз да не съм съгласен е, с е, неговите идеи за централизация на общо европейско равнище. Освен това, структурните фондове следва да бъдат насочени изключително към най-бедните части на Европейския съюз и най-сетне за собствените приходоисточници на съюза. Европейският парламент настоява данъка върху финансовите транзакции и е, приходите от данъка върху добавената стойност да се превърнат изцяло собствени приходоисточници на Съюза. Но пък нека не забравяме, че бюджетните органи на държавите членки не са така прахоснически настроени, както европейските институции, да внимаваме на кого ще дадем по-голям пай от баницата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Господин Шмидт, гласувахме по многогодишната финансова рамка, това беше най-големия, най-голямото гласуване, което ще проведем като евродепутати. Има десетки милиони, които, с които боравим тук, как те да бъдат изразходвани от 2014 до 2020 година. В нашата група настоявахме да се гласува а, поименно, за да може всички наши съграждани, всички граждани да разберат кой как е гласувал, как да се харчат стотици хиляди евро как, за да се види как работи парламента, как работи Европейския съюз, как се вземат решения, а, как се поемат отговорности. Това не е а, демокрация. Господин Кели, благодаря, господин председател. Аз присъствах а, тук а, по време на дебата и много се радвам, че мога да подкрепя направеното днес предложение. Тази международна многогодишна финансова рамка е много важна, защото ние трябва да постигнем конкретни мерки преди края на ноември. Както каза господин Ромпай, всички държави членки следва да работят заедно, всички министр-председатели ще трябва да работят съвместно. Второто, което искам да кажа е, че вие самия отговаряте е, за този проблем и аз мисля, че тази процедура трябва да се запази, защото по този начин се намаляват разходи, намаляват се особено разходи за пътуване с, с около 180 милиона евро. Господин Заборски, госпожа Заборска не участ, не е присъства, госпожа Басеско. Благодаря, господин председател. Аз гласувах за доклада, тъй като бюджетът за Европейския съюз е много важен инструмент за гарантирането на економическата стабилност. Той може да бъде използван за насърчаване на инвестиции в растеж и за създаване на работни места. Бюджета може да помогне на държавите членки да преодолеят трудностите, пред които са изправени. И в този контекст искам да подчертая значението на солидното държавно финансиране. Държавите членки трябва да засилят своя потенциал за устойчив растеж. Трябва да се създадат възможности за по-добра бюджетна гъвкавост, за да се а, отговори на предизвикателствата и Румъния изпитва трудности, целите за тази година са ревизирани по посока надолу, но Румъния държи на ангажиментите си в общата селско-стопанска политика. Благодаря. Господин Ена има думата. Благодаря, господин председател. В доклада се говори за растежа като отговор на кризата, но освен думите, нищо не се променя. Всички, които водиха Европа в задънаната улица, се изправят срещу всички. Ние а, подкрепяме конкуренцията, която пречи на нашите държави с такива бюджетни организации, а, а, с такива бюджетни решения. Няма никакъв шанс Европа да излезе от а, кризата. Напротив, ще се задълбочи много повече в кризата а, липсва ориентация, трябва да се отдаде а, приоритет на социалните услуги, да се развие работната заетост като гаранция на промишлеността, трябва да се защити социалната защита и следователно а, не би трябвало да се противопоставят гражданите и работещите трябва да се реагира заедно с гражданите. Благодаря. Господин Месер Шмидт. Благодаря, господин председател. Следващия доклад се отнася за собствените ресурси на Европейския съюз. Аз гласувах против не поради промените, които въведохме във връзка с ДДС в държавите членки. Всички ние знаем, че когато се говори за ресурси, Европейския съюз не иска само да получава чек от държавите членки, просто иска да бръкне в джоба на гражданите. Някои искат преки плащания на а, данъци, но независимо от това в коя група се намирате, ако сте за подобни данъци, вие сте против пряко избраните. В Европейски съюз няма такава а, разлика. Комисарите вземат решения, те правят един или друг избор, те не са избрани от никого, те са избрани само от своите правителства, така че принципа на собствена инициатива трябва да се спази. Госпожа Басеско, благодаря, господин председател. Аз гласувах за този доклад, защото смятам, че реформирането на системата за собствени ресурси в Европейския съюз е стъпка напред. Аз също смятам, че собствените ресурси на базата на ДДС имат много важен потенциал за да допренесат за европейския бюджет. Данъците могат да намалят вноските на държавите членки, могат да доведат до по-добра прозрачност, гъвкавост, сигурност и предсказуемост. Държавите членки ще се възползват от равнопоставено третиране и административните административните а, тежести ще бъдат намалени. Има известни неудобства, които би трябвало да бъдат разгледани в този процес. Ние трябва да учетем, че методологията е доста сложна и процесът на упростяване доста трудно се прилага. Системата на собствените ресурси трябва да получи необходимото внимание. Благодаря, каза председателя. С това приключвам обяснението на гласовете. Закривам заседанието до 3 след обед.